Председателят. Дами и господа, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Предстои официалното подписване на много важно споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Регистър на лобистите. ще гласуваме... Извинете, на последното пленарно състояние в Страсбург гласувахме доклада Казини. И сега предстои официалното подписване. Uh, we... Exactly on... Гласувахме на 10 май 2011 година. Доколкото знае, съветът иска да излезе с свое изказване. Трябва да изчакаме госпожа Гьори да влезе в залата преди подписването. Искам да приветствам комисарите, заместник-председател на Европейската комисия и комисар – благодаря ви за това, че сте тук за официалното подписване. Колегите Даяна Уолес, заместник-председател на Европейския парламент, която е част от екипа преговарящи, заместник-председателя Дюран, заместник-председателя Виланд и колегата Казини председател на Комисията по конституционни въпроси, както и докладчик по темата, са тук сред нас. Благодаря ви. Колеги, моля ви след кратката реч на госпожа Георги, която в момента влиза в залата, да дойдете тук. Добре дошла, госпожо министър, госпожо председател на ротационното председателство за това, че сте тук. След малко ще подпишем споразумението за ловиския регистр между Европейската комисия и Европейския парламент. Разбрах, че искате да кажете няколко думи и затова заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, бих искала да прочета политическата декларация на съвета по регистъра за прозрачността. Съветът счита прозрачността като принцип от особена важност за Европейския съюз. Договорът предвижда, за да има добро управление и за да се гарантира участието на гражданското общество, институциите на Съюза, агенциите трябва да осъществяват дейността си по най-открит начин решенията трябва да се вземат възможно най-открито и най-близо до гражданите. В съответствие с тези разпоредби, съветът е твърдо ангажиран с а, спазването на принципа на прозрачност. Той също подчертава, че гражданите очакват онези, които действат от тяхно име на европейско ниво, трябва да спазват най-високите възможни стандарти. Затова съветът приветства инициативата на Европейския парламент и на Европейската комисия за създаването на съвместен регистр за прозрачност. Съветът счита, че прозрачността трябва да ръководи отношенията между заинтересованите представители и регистърът е добра основа за взаимодействие с тях по един открит, включващ всички и последователен начин. Комисията получи, съветът получи поканата от парламента и комисията да се присъедини към този регистър. Председателят прекъсва. Извинете, госпожа министър, искам да помоля колегите ми за тишина в залата. Уважаеми колеги, дадохме думата на госпожа министър, която председателства съвета на Европейския съюз моля да спрете разговорите в залата и да изслушате изказването й. Благодаря, господин председател. Позволете ми да приключа като заявя, че съветът получи поканата на Европейския парламент и на комисията да се присъедини към регистъра. Съветът е готов да обмисли участие в този регистър и очаква да обсъди възможните условия с останалите две институции. Благодаря. The... Така ще стане общ регистр за всички институции. Би било най-добре, ако всички европейски институции имат един и същ регистр в който да са записани представителите на външни интереси. Искам отново да приканя колегите заместни председатели на парламента Даяна Лолис, Изабел Дюран, Райнел Вирел и председателят на Комисията по конституционните въпроси и докладчик по темата господин Карло Казини. Да, да дойдат отпред и да бъдат заедно с мен по време на подписването. Искам също да приканя заместник председателя на Европейската комисия да дойде за подписването на документа.